Dear colleagues, ladies and gentlemen. Уважаеми колеги, Да, моля, колеги, да започнем. И, и, и, и... моля за, за тишина. Бих искал да споделя с вас нещо твърде прискърбно. Самолета катастрофа в Южна Франция. Трагично происшествие с много жертви. Не знаем точно колко. И без да навлизам в подробности, мисля, че от наша страна е уместно с минута мълчание – да почетем жертвите, изказвайки съболезнованията си на нашите колеги от Франция. Минута мълчание, моля. Thank you very much. We go to the next item in our agenda. Thank you very much, Commissioner. Минаваме към дневния ред за следобедното ни заседание. 15 точка предстоящи мерки в областта на енергетиката и климата. Размяна на мнения с Мигел Каниете, член на комисията, отговарящ за въпросите, свързани с климата и енергетиката. Не за първ път се срещаме с комисаря Каниете в качеството му на, на комисар. Но и по-рано. Аз не съм бил тук, но преди доста години вие сте бил член на Европейския парламент. Някои от колегите ви познават от тогава. Комисарят Каниете по време на неофициални разговори с членове на нашата комисия на 10 февруари тази година в Страсбург предвижданите от комисията мерки за повишаване на степента на мрежова или системна свързаност в Европа. Въпрос толкова важен, че ние сме готови, господин комисар, да излезем със собствен доклад по своя инициатива е посветен на тази тема. А, сега разговорът ни ще бъде посветен на предстоящите мерки в контекста на на скоро приятата стратегия за изграждането на Европейски енергиен съюз. Имате думата, господин комисар, за встъпително изказване. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да започна с съблезнование от свое име и от името на всички колеги от комисията по повод на трагичния инцидент от тази сутрин в Френските Алпи. Съболезнования на всички колеги. Сега, що се отнася до енергийната политика, трябва да превърнем добрите си намерения в практика. Става въпрос за интегриране на различни политически области в рамките на една стратегия, за да се постигне последователност на действията ни, така че да сложим началото на една нова фаза, нов етап на интеграция в Европейския съюз. Аз бих искал днес да поговорим за конкретните действия за осъществяване на стратегията. И на първо място трябва да говорим за връзките. Както знаете, известието на комисията, поставящо за цел постигането на 10% взаимосвързаност, съвпадна с обявените от комисията намерения за изграждането на енергиен съюз. Е, към днешна дата остават страни, които не са постигнали този показател. И те първа, още тази година, трябва да бъде направено необходимото за преодоляването на този дефицит. И мерките от общ интерес е, в това отношение са от е, съществено значение. Усилията ни вече показват резултати. Вече действа връзката между Естония и Финландия. И тя е красноречив пример на възможностите. Миналата седмица в Мадрид имах повод да говоря за трансадриатическия тръбопровод. Колегата Шевчович също има възможност да присъства на лансирането на друг газопровод, който ще минава през Турция. И тук става въпрос за нови доставки, равностойни на приблизително енергийното потребление на 7 милиона домакинства в Европа. Необходимо е повече обаче, повече вложения, и в тази връзка Европейския фонд за стратегически инвестиции е много важен е, инструмент. До 2020 година само Кипър е, ще е, остане откъснат, но до 23 година е, ще се преодолее и това положение, а по отношение на е, Иберийския полуостров, е, Испания и Франция активно работят за преодоляването на проблемите за свързаността между двете енергийни системи. Председателя на комисията Юнкер обяви преди няколко седмици създаването на група на високо равнище – посветена на тези въпроси, която до средата на тази година ще представи своя план за действие. В Юго-Источна Европа, на Балканите също се работи. И аз, както и до сега, възнамерявам през едните месеци и години да ви информирам редовно за постигнатия напредък. Както държавните и правителствени ръководители е, решиха през октомври миналата година, а и потвърдиха през март тази година, комисията ще започне е, процес по изграждането на енергиен съюз. Така че е, действията на национално равнище да допринасят за постигането на общата цел – като изцяло се зачита суверенитета на държавите членки е, и правомощията на европейските институции. Някои други е, относими аспекти в тази връзка сега бих искал да развия пред вас. Първо, енергийната сигурност, която се гради възоснова на по-голяма солидарност и е, доверие между държавите членки. Е, стратегията ще е, гарантира създаването на такава инфраструктура, която да гарантира сигурността на доставките. А пакетът, който ще представи комисията до края на тази година, е, ще включва изменения и допълнение на регламента за сигурността на газовите доставки а също така трябва да се възползваме от пълния потенциал на втечнения природен газ като резерв при възникване на критична ситуация. Ние ще представим всеобхватна стратегия за съхраняването, за изграждането на инфраструктура за складиране на втечнен природен газ сигурността е, и сигурност на електроенергийното снабдяване. Комисията през 2016 година ще излезе с проекто регламент. По-настоящем държавите членки нямат общи стандарти за сигурност на електроснабдяването. Действат доста отживели подходи. И най-сетне сигурността предполага укрепване на възможностите на Европейския съюз да води преговори, като тук най-важно е да се създаде механизъм за консултации между държавите членки по повод на двустранни спогодби, които договарят и изключват те. Уважаеми госпожи и господа депутати, един интегриран пазар би бил гръбнакът на енергийния съюз. Енергийният съюз не би се превълна в реалност, ако не изградим един действителен вътрешен пазар, в който да се спазва изцяло европейското законодателство. Ето защо строгото прилагане на третия енергиен пакет, особено що се отнася до независимостта на регулиращите органи, ще бъде един от моите приоритети в дейността ми. Възнамерявам в непосредствен порядък да изляза с е, предложение още през тази година за е, укрепване е, дейността на националните оператори и в всички тези свои действия възнамерявам да водя активен диалог с вас. По-нататък, по-късно тази година ще излезем с стратегия за <clears throat> охлаждането и отоплението, за да преодолеем дефицитите в тази област. През 2016 година ще представим преглед на директивата за енергийна ефективност. Също така ще работим по директива за енергийната ефективност на сградния фонд. Прегледът на директивата за енергийната ефективност ще включва и предложение за изменение и допълнение на член 3 за показателите за енергийна ефективност, така че те да приведат, бъдат приведени в съответствие с показателите за към 2030 година. Енергийната ефективност следва да бъде един от главните ни приоритети, така че европейската енергийна система да стане по-ефективна, надежна и устойчива, с пряко въздействие върху ежедневието на нашите съграждани. А разбира се и за растежа и заетостта в цяла Европа. Комисията е, проучва възможности за включване на въпроса за енергийната ефективност от самото начало във всички нормативни намерения и ние ще приветстваме е, всякакви ваши идеи в това отношение. Госпожи и господа, работата ни за изграждането на един действителен енергиен съюз е, минава и през намаляването на въглеродното съдържание на економиката програмата на комисията за тази година съдържа вече мерки в това отношение. Първо трябва да работим е, за приемането на предложението за механизма за пазарна стабилизация във връзка с схемата за търговия с емисии. European Council decided by 2030 Ейския съвет е определил, че до 2030 година, в сравнение с 2005 година, трябва да се стигне до 43% намаление на въглеродните емисии. И при това ще остане е, безплатното разпределение на квоти е, за модернизиране на електропроизводството в някои държави членки. Що се отнася <clears throat> до така нареченото изтичане на, на въглеродни емисии, е, Съюзът ще приеме необходимите мерки за регламентиране на държавната помощ. Ще трябва да се гарантира съответната подкрепа на всички промишлени отрасли, които се нуждаят от нея, преди заключенията на съвета от октомври миналата година. Във всеки случай трябва да се има предвид, че бъдещото безплатно разпределение на емисионни квоти трябва да бъде още по-целенасочено, за да стимулира новаторството в промишлените отрасли на Европа. Now we need to work on fine-tuning this system. The Commission attaches great importance Комисията отдава голямо значение при всичко това на становищата на всички заинтересовани страни. Във връзка с отраслите, които не са включени в схемата за търговия с емисии, комисията вече работи по законодателни инициативи, в това число чрез целенасочено допитване до заинтересованите страни и оценка на въздействието. Аз възнамерявам през първото полугодие на 2016 година да изляза със съответните нормативни предложения. Показателите на държавите членки, основаващи се на БВП на глава от населението, ще бъдат коригирани в съответствие с това дали брутният вътрешен продукт на глава от населението на дадена държава членка е под или над средното равнище за Съюз. По-нататък директивата за е, енергийна за възобновяемите енергоисточници също трябва да бъде преразгледана и аз съвсем скоро ще изляза с предложения, така че да постигнем показателите за 2030 година по максимално економически ефективен начин. Актуализирания план за стратегически енергийни технологии, който трябва да бъде публикуван до края на тази година, ще ни даде възможност по-осведомено да анализираме състоянието на съвременните технологии. И по-нататък, предполагам, че мнозина от вас ще повдигнат този въпрос днес и нека кажа, че трябва да гледаме максимално напредничево на въпроса за улавянето и съхранението на въглерода, както в енергопроизводството, така и в промишлеността. Благодаря ви за вниманието, с интерес очаквам вашите въпроси. Благодаря ви, господин комисар, е, за експозето, за невероятно широката картина, която представихте тук пред нас на редица законодателни и незаконодателни инициативи в областта на енергийната и климатичната политика. Нека сега да чуем колегите, първо координаторите. Като колеги, извинявайте, извинявайте, Кристианис, координаторите ще имат, от, ще имат по 3 минути време за изказване. Благодаря, господин председател. Надявам се да не се наложи изкуствено да удължавам изказването си, за да се впиша в трите минути. Господин комисар, вие споменахте по въпроса за енергийните, за системните връзки, че все още 12 държави членки са под показателя 10% свързаност, но доста се работи и по настоящем. И вече въпросът ми е след като бъдат изградени тези връзки, колко още ще трябва да се направи, за да се похвалим с действително функциониращ вътрешен пазар. Тъй като все още е, има сериозни препятствия предвид съществуването на, на господстващи на пазара национални монополисти. Така че, като законодатели, какво ще трябва да направим ние, за да премахнем и нормативните, и, и политическите препятствия, а не просто технологичните. Благодаря колегата Ника. Господин комисар, благодаря ви още веднъж, че се явявате тук пред нас с план за действие, който ние приветстваме. Преди всичко приветстваме проявената от вас последователност и онова, че вашите намерения, и това, че вашите намерения са в съзвучие с намеренията на, на комисаря Шевчович, Що се отнася до е, системните връзки, този показател за към 2020 година е, е добър, но всяка година следва да се отчита постигнатия напредък тъй като държавите членки се движат с различни темпове. На второ място, говорейки за връзките между газоснабдяването и електроснабдяването на различни държави членки, ах, въпросът е кой ще наблюдава тези потоци, тези енергийни потоци между тях. И после, ако имаме слънчево време на юг, ще можем ли да прехвърлим свободната енергия на север и обратно. Впрочем, как точно? Никой не отговаря категорично на този въпрос за сега. Що се отнася до енергийната сигурност? Говорим за диверсификация на генераторите, за едно движение от изток на запад и така нататък. Вероятно има признаци, че за напред на тези неща ще се гледа по-сериозно. Толкова по-добре. И също бих искал да приветствам казаното от вас за възобновяемите. Явно и на този въпрос се гледа по-сериозно. Вече и тук съответният отрасъл се нуждае от действителна подкрепа, не просто на хартия. Да, предвиждат се е, капиталовложения в изследователската работа за внедряване на възобновяеми енергоисточници но поначало на възобновяемите енергоисточни се гледа като на някакси ненадежден енергоисточник, на твърде капризен и изменчив. И това трябва да се преодолее, да се надяваме, че новия нормативен пакет ще допринесе и, и за това, за преодоляване на непредвидимостта на този отрасъл. И последно, за изменението на климата, добре би било да споделите с нас мнението си за Парижката конференция, която предстои. Е, как ще държите, прочем, Европейския парламент с течение, що се отнася до развитието на обстановката в и около Париж? Благодаря. Първото изказване бе от името на НП, второто от името на социалисти демократи, европейски консерватори и реформисти, вероятно малко по-късно ще се изкажат, а сега представителят на либералите в парламента. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Е, Обрани се прекрасна възможност, според мен, по време на настоящия мандат да изработим една устойчива енергийна политика, да го направим далеч по-конструктивно, отколкото до сега. Изкопаемите енергоисточници, нефта, газа, въглищата е, не са неизчерпаеми, естествено. Но както каза колегата, има вече пазар на възобновяеми енергоисточници. Всеки ден Европейският съюз харчи по 1 милиард евро за внос на изкопаеми горива, което ни поставя в зависимост от е, трети страни. По-уязвим става е, съюзът. Тъй, че заедно с вас, господин комисар, мисля, можем заедно да стигнем до такова положение, при което възобновяемите и изкопаемите енергоносители да не са непременно във враждебна конкуренция помежду си. И нещата е, в крайна краща се определят от спецификата на, на всяка държава членка. Например, в Польша има значителни <coughs> залежи все още на каменни въглища. А, разбира се, за напред ще трябва да се разчита все по-голяма степен на възобновяемите енергоисточници. После, <clears throat> лична енергийната култура в различни части на Съюза. Но аз мятам, ако проявим добра воля, всички заедно бихме могли да постигнем до, до решение. Все още, наистина, има сериозни препятствия пред един общ енергиен пазар. В Европа има енергоисточници, които остават неопозотворени, тъй като не могат да се движат свободно на територията на Съюза. Дори излишната електроенергия не може да се ползва там, където е необходимо. Примерно като представител, като депутат от Швеция, аз твърде <coughs> много съжалявам, че не можем да подаваме електроенергия към балтийските държави, тъй като <coughs> електропреносната мрежа не е достатъчно надежна. А, а ние излишъци се очаква да имаме през идните години. Така че, ако тук в нашата комисия можем да стъпим на, на, на едни солидни основи, помежду си и, и да откликнем на законодателните инициативи на комисията, би било много добре. Тук сме говорили и за горското стопанство и други подобни неща и твърде често в хода на, на разискванията попадаме все в един и същи коловоз. Едно и също противопоставяне между лагера на зелените и, и лагера на традиционалистите в енергетиката. И аз ви питам днес, господин комисар, как да направим така своята стратегия, че да не противопоставяме тези две гледни точки, тези два лагера и да не противопоставяме териториално Европейския съюз. Благодаря. Господин Турмес от името на Зелените. Клод винаги спазва времевия регламент, а и винаги се изказва. Имате думата. Благодаря, господин комисар. Тук колегите ми подсказаха, понеже ме нямаше да, да чуя вашето експозе, какво сте казал. Аз се отнасям положително към вашите намерения. Един въпрос, който поставих и на комис... който ще поставя, прочем, утре на ком... който вчера поставих на комисара Шевчович. Не е такъв. Значи, говорим за вътрешния пазар. Но, тук има винаги е на лице проблема за субсидиите, е, е, за разликата между държавите членки по, по, по специфика и, и политика. Правено е проучване, което сочи, че е, е, пазарният дисбаланс на, на, на вътрешния пазар е в посока към изкопаемите енергоносители. На второ място той клони към а, атомната енергетика и чак на трето място се стига до възобновяемите. Значи възобновяемите трябва да стигнат до пазара. Никой уж не възразява, обаче пазарната сигнализационна система, е, е, така да, да я наречем, е, не е замислена да, да даде път на възобновяемите енергоносители. Тя е пазарна система, която датира от 90-те години на миналия век и, и се основава на изкупната цена на енергията, а не на нейната себестойност. Так, така че как комисията ще се справи с тези пазарни диспропорции? Е, и още нещо, което излезе съвсем наскоро. Е, Германия, което вероятно е от, от по-стабилните страни с, с по-изчерпателно законодателство в областта на енергетиката, констатира с официални е, данни при това, че не са заделени достатъчно финансови средства за извеждането от експлоатация на действащите атомни електроцентрали. А комисията още през 2003 година се ангажира да, да решава този въпрос. И понеже през 2000 и четвърта година въпросът не бе решен, е, е, някъде 30 милиона е, лили, лири стерлиги, например, бяха прахосани в Великобритания във връзка с извеждането на атомна електроцентрала от експлуатация. И трябва ли, прочим, цялата тази цена да се понесе от оператора? Тук, впрочем, не става въпрос за противопоставяне на атомното лоби на всички останали или обратното. Нали? Става въпрос за справедливо разпределение на цената на този енергиен отрасъл. Благодаря. От името на Северната обединена левица, господин Силикиотис. Благодаря ви, господин председател крадо мелон. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Първият въпрос, върху който искам да се спра, е изолирането на определени региони и държави от по-големите енергопреносни мрежи. Мога да дам за пример Кипър, Малта и някои островни региони, които са изправени пред този проблем тези региони няма да могат да изпълнят целта за изграждане на междусистемни връзки до 2015 година. Не се предлагат конкретни мерки за свързването на тези региони с по-големите енергопреносни мрежи. Знаем, че се предоставя политическа подкрепа за изграждането на енергийни мощности, но какви са конкретните действия? В югоисточната част на Средиземноморието има възможност за изграждането на енергодобивни мощности. Особено проблематично е за засегнатите държави изграждането на АЕЦ в Средиземноморския регион. Предстои изграждането на атомна електроцентрала в Турция, например. Подобни проекти са много опасни за Европейския съюз – Нека помислим какви ще са последиците в случай на инцидент. Тези мощности се изграждат в региони, където има много голяма вероятност от земетресения. Ще предприеме ли Европейският съюз действия за гарантирането на сигурността на доставките към Юго-Источна Европа и към региона на Средиземноморието? Ще работите ли за сигурността на доставките към Кипър и към други държави и региони, изправени пред подобни проблеми? Запознати сме с плановете на Турция и особено като се има предвид, че тя е за статут на страна кандидат, трябва да предотвратим осъществяването на толкова опасни проекти там. Ще приключим кръга от изказвания на координаторите. С това изказване, господин комисар, имате думата за отговори. Благодаря, господин председател. Ще започна с трудния въпрос, зададен от координатора на НП. Въпроса за междусистемните връзки. Да, това е една чудесна идея, но какво ще проистече от нея? Действително трябва корено да променим пазарния модел. Добре е да се изграждат междусистемни връзки, но те трябва да бъдат допълнени от други мерки, като например изграждането на интелигентни мрежи ще трябва да се справим с проблемите, които предотвратяват обмена на енергия между отделни държави. Основният проблем е свързан с капацитета на отделните държави. Ще трябва също така да се справим и с проблемите, проистичащи от регламентираните цени. Затова ще излезем с съобщение за пазарния модел, както и за правомощията на Агенцията за взаимодействие между енергийните регулатори. Ще трябва да се хармонизират механизмите в отделните държави членки, както и да се засили регионалното сътрудничество за подпомагането на енергия от ВЕИ ще трябва да се изградят по-сигурни системи на регионално равнище. Пазарът ще трябва да е по-гъвкав, що се отнася до търсенето. Ще трябва да се справим и с проблеми, свързани с преноса на енергия и разпределението на енергия. Освен това, трябва да има и конкуренция между доставчиците на дребно на регионално равнище. Да, междусистемните връзки са в основата на модела ни, но те не са достатъчни. Има и много други проблеми, с които трябва да се справим. Запитахте ме какво ще предприемем, за да изпълним целите си в областта на възобновяемите енергийни източници. Ще изготвим доклад – за реалното положение с внедряването на технологии в тази област в Европейския съюз. Така ще знаем къде по места липсва капацитет и ще отразим резултатите от тези проучвания и при прегледа на директивата за възобновяемите енергийни източници. Поставили сме си много амбициозни цели в тази област това число е по отношение на директивата за възобновяемите енергийни източници. ще обменяме информация за най-добри практики в областта на схемите за подпомагане на възобновяемите енергийни източници. Подпомагането на този вид енергия ще трябва в по-голяма степен да бъде основано на пазара. Но не само в това е проблемът. Има големи разлики между държавите членки, което затруднява конкуренцията. Ако се внедрят широко мащабни технологии в тази област с а, държавни помощи в голям размер в една държава, това ще се отрази неблагоприятно върху други. не можем да увеличим капацитета си в областта на възобновяемите енергийни източници, ако не създадем и междусистемни връзки. Не можем да постигнем целта си от 27%, ако няма и подходящи междусистемни връзки. Защо са необходими такива връзки? За да се подава енергия от една държава в друга, тъй като някои държави имат повече капацитет за производство на енергия от ВЕИ. И това поражда необходимост да се подава енергия от юг на север, например, и обратно. Затова е изключително важно да изградим междусистемни връзки. А подпомагането на възобновяемите енергийни източници трябва да се основава на пазара. Много е важно това сега, тъй като в тази област има технологии, които са готови за внедряване и могат да бъдат внедрени без значително държавно финансиране. Имаше въпроси за втечнения природен газ, за това каква е стратегията ни по настоящем. Какво е положението в момента? Цените на изкопаемите горива са ниски. Ниски са цените на нефта, а цените на газа се индексират спрямо тези на нефта т.е. спадат и тези цени. Ако изградим нови разпределителни газопроводи, то ще повишим конкурентоспособността на сектора. Клаузата за енергетиката в споразумението за свободна търговия с САЩ също ще бъде важна. Ще премахнем системата на двойно ценообразуване. Така ще имаме и възможност за реална стратегия за втечнения природен газ. Той ще е много важен енергоисточник в бъдеще. Реална альтернатива спрямо природния газ, например. За това и ще изготвим цялостна стратегия за интелигентно използване на втечнения природен газ – така ще гарантираме същинска сигурност на доставките, основавайки се на природен газ от една страна и на втечнен природен газ от друга. Клод Турмес повдигна въпроса за субсидирането на изкопаемите горива. В момента обстановката е много благоприятна поради ниските цени на нефта сега е моментът да преосмислим модела на субсидиране на енергетиката. Сега е моментът да направим това, тъй като субсидиите са в размер от около 100 милиарда Трябва да сме последователни при предоставянето на подкрепа. Трябва да я предоставяме така, че да постигнем целите, които сме си поставили в енергийната политика. Проблемът с извеждането от експлоатация на АЕЦ и въпросът за ядрената енергия. Комисията ще започне работа по съобщение за нова програма за ядрената енергия, съгласно член 40 на договора за Евротом. В тази нова програма ще се предостави информация за настоящото положение с инвестициите в сектора. Ще се разгледат и тенденциите за бъдещето ще се внесе и предложение за актуализиран регламент за предоставянето на информация за финансирането на проекти в областта на ядрената енергетика. Разбирам вашата загриженост във връзка с ядрената енергия, във връзка с нейното субсидиране Не знаем как ще се развият цените на нефта. От тях проистичат много въпроси, например свързани с втечнения природен газ, както и други въпроси, които трябва да бъдат разгледани в световен мащаб. Субсидираните цени на нефта са проблем не само в Европа, но и в световен мащаб. Бе поставен и въпрос за проблемите, пред които са изправени държавите от Юго-Источна Европа, що се отнася до сигурността на доставките. Разглеждаме сигурността на доставките в общ контекст. Всеки регион трябва да се справи с този проблем. В някои региони той е по-изразен, отколкото в други. В момента работим по проекта Южен коридор, съгласно работата по трансазиатския тръбопровод върви според прогнозите. Искаме всяка една държава в Европейския съюз да постигне целта за междусистемните връзки в размер от 10% от инсталираните мощности за производство на електроенергия. Има подобна цел и за газа. Ако успеем да изградим междусистемните връзки, както и да приложим стратегията за втечнения природен газ, то според мен ще бъдем в много по-добро положение, отколкото в миналото. Тестовете за оценка на риска бяха много важни, тъй като показаха кои са силните и кои са слабите ни страни. Ако държавите членки проявят солидарност помежду си. То ще има възможност за междусистемни връзки и за реверсивно подаване. Има един проблем свързан с енергийния съюз. Ако искаме да изградим същински вътрешен пазар, да работим в областта на ВЕИ на енергийната ефективност, трябва да прилагаме всички мерки паралелно. Следващите 5 години ще бъдат изпълнени с много усилна работа. Това въжи и за парламента. Надявам се, че ще получа вашата подкрепа. Комисията ще прояви пълна готовност за диалог с парламента, за да постигнем всички цели, заложени в плана за действие за енергийния съюз. Благодаря, господин комисар, за много важните бележки, които направихте и за работата на нашата комисия. Приветствам с добре дошъл нов член на нашата комисия, господин Орбон. Това е най-активната в момента парламентарна комисия. Доколкото знам, вие ще заместите господин Ешеник. Имате думата. Сеньор Ариас Каньете, Господин Каньете, като последица от въпроса, който беше зададен, тук и имаме 72% по-висока цена на горивото в Европа в Испания имаме недостиг на финансирането на производството и преноса на електроенергия поради липса на инвестиции. Потребителите са тези, които най-много страдат от това. Това, което е най-ужасяващото е, че в Испания има ситуация на енергийна бедност. Независимо от това, печалбите на големите производители, преносители на електроенергия в Испания се огромни. Те се удвоиха. И те са много по-високи, отколкото в много европейски държави. Задам ви въпроса, защо във вашите планове никога не говорите за демократизирането на достъпа до енергия. Никога не говорите за отварянето на пазара. Никога не говорите за преодоляването на енергийната бедност, както в Испания, така и в други държави. Много е тревожно, че изследването на Greenpeace посочва, че дружествата по производство и пренос на електроенергия не правят достатъчно за предотвратяване на замърсяването на околната среда. Благодаря ви. Ще ви помоля колегите да се ограничават с една минута, една и половина минути, но тъй като това е първото ви изказване в парламента, разбира се, че може да говорите и повече. Следващия оратор, благодаря ви, господин председател. Добре. Дошъл, уважаеми господин Каняте, в нашата парламентарна комисия. Много се радваме за това, че вие се занимавате с целият портфейл въпроси, отнасящи се до енергетиката. Много е впечатляващо това, какъв обрат сте дали на цялостната енергийна политика на Европейския съюз. Разбира се, това, което вие правите, е абсолютно легитимно. Но що се отнася до европейската енергийна политика – вие отначало изнесохте уводното си слово и след това отговорихте толкова подробно и изчерпателно на въпросите, че вече е много трудно човек да ви зададе нов въпрос. Но все пак бих искала да ви задам два въпроса. Първо, вие говорихте за проследяването на процесите, свързани с междусистемното свързване. Говорихте за регионалните групировки в Европа, или може би по-скоро е групирането на Европа по региони. И второ искам да попитам за инициативите на Европейската комисия в тази сфера, включително и използването на цифрови технологии, и наречените интелигентни мрежи. Благодаря ви, господин комисар. Когато за първ път ви чух, им впечатлението, че вие сте човек, който наистина знае за какво говорите. И имаме тук, разбира се, три основни думи. Сигурност, междусистемна свързаност и диверсифициране. Разбира се, трябва да гарантираме енергийната сигурност на Европа, предимно чрез енергийния съюз. Имам два въпроса. В моя регион има твърде малко междусистемни връзки, свързани с преноса на газ. Затова в Ирландия се разчита прекомерно много на други изкопаеми горива. А второ, вие споменахте също, че ще предложите законодателство, за втечнения природен газ, нещо много разумно. И също така вие говорихте за сградите. Смятам, че това са ключовите сфери, в които може много да се направи, за да се постигне по-голяма енергийна ефективност. Най-вече когато няма геотермално отопление, което би могло да се използва, когато няма достатъчно централизирано топлоснабдяване – това са все неща, които са важни и за домакинствата. Благодаря ви, следващия оратор. Благодаря ви, господин Бузек. Господин комисар, много се радва да чуя от вас, че енергийната ефективност е в центъра на вашето внимание. Но бих искал да ви помоля да направите по-тясна връзката между енергийната ефективност и енергийната бедност. Вие казахте, че енергийната ефективност е един от най-важните проблеми за вас. И наистина трябва да мислим за това, че енергийната ефективност трябва да се разглежда като енергиен източник номер едно. Ние знаем, че има много неефективност при използването на енергията и трябва да се реши този проблем. Енергийната бедност може да бъде преодоляна само чрез набор от мерки. Обаче до сега не сме чули никакви конкретни мерки за това. Вчера се говореше за това, че ще бъде преразгледано законодателството за енергийната ефективност и че ще бъдат предприяти мерки по преодоляване на енергийната бедност. Дали може да кажете, дали наистина ще бъде енергийната бедност включена в законодателството за енергийната ефективност? И каква ще бъде цялостната ви ефективност и взаимодействието ви с другите комисари? Особено от тези, които занимават с социалните въпроси. Благодаря ви, господин председател. Наистина много е важно да имаме изцяло интегриран енергиен пазар. И за това са много важни такива въпроси, като интелигентните мрежи, енергийния кодекс и т.н. Но искам да чуя за плановете на господина комисара за засилването на ресурсите kind of... на Агенция за сътрудничество между европейските регулатори. Наистина това е една от предпоставките за спешното интегриране или дори по-скоро пълното интегриране на енергийния пазар. Второ, вие казахте, че е много важно да се създаде динамична структура на управление – ако наистина искаме да постигнем целите за 2030 година, смятам, че не само динамичната структура на управление е важна. Наистина е важно е да има едно силно, солидно управление. Какви са идеите на Европейската комисия в областта на управление, така че наистина да могат да бъдат постигнати всички цели, поставени за 2030 година. Следващия. Колега има думата. Месир комисар. Благодаря, господин комисар. Комисар, след като изслушах вече няколко колеги, мога да констатирам, че е, тук имате е, клуб на почитатели, така наречен фен клуб в нашата комисия. Но, вие е, що се отнася до целите в енергетиката и за климата, вие винаги се позовавате на заключенията на е, Европейския съвет на върха, т.е. на държавните правителствените ръководители. Но кое е институционното основание тези именно заключения на съвета да бъдат основа за цялата работа на Европейския съюз? Например, когато говорите за резолюциите, гласувани от Европейския парламент, вие пак се позовавате на документи на съвета. А защо не се позовавате направо на тях? Те са достатъчно легитимни. Тук на края ще става въпрос за двама. С законодатели единият, видите ли, е пренебрегван. На второ място, е, не смятате ли, че предвид е, новите формулировки в заключенията на Съюза за местните енергоисточници, за е, декарбонизацията и прочие, се стига до огромна неяснота за това на къде е тръгнал Европейския съюз в областта на енергетиката и не се ли стига до ренационализация на енергийната политика от всяка държава членка. Фактически, като ще говорим за общ енергиен пазар, май не остава какво да се търгува на него. И на последно място, има някои неясни сигнали се подават Що се отнася до целта за недопускане на е, увеличаване на средната температура на планетата с повече от 2 е, е, градуса, вие ще направите ли необходимото, че от паре ще се излезе наистина една пътна карта, която да ни отведе при тази цел? Следващият въпрос. Господин Канете, вие говорите накратко и за цената на петрола никога не е била по-ниска, наистина. Но всички казват, че това е политически фиксирана цена. Саудитска Арабия е, иска, так, в кавички, така се каже, да се е, отърве от е, конкуренция от страна на е, извличането на на нефтени продукти от чисти, е, е, и така нататък. And next speaker, Mr. Следващия оратор, господин Гирал Видал. Благодаря ви. Поздравления към вас, господин комисар, за това, че се стремите да дадете тласък за постигане на една по-реална, по-ефикасна енергийна политика. Разбира се, енергийния съюз, между системните връзки са важни въпроси, време е за нови инициативи. Някои от въпросите са особено важни. Важно е да се задълбочи енергийната политика в контекста на енергийния съюз. Обаче тази идея не е достатъчно развита все още. Какво е вашето мнение? Как можем да съчетаем по-тясното сътрудничество в областта на енергетиката с зачитането на националните правомощия на всяка държава, включително и при обретелянето на енергийния баланс? Второ, в борбата ни срещу изменението на климата виждам, че комисията има един амбициозен план за срещата в Париж – Разбира се, всички държави трябва да поемат ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове. Мисля си, че вие добре се справяте с задачата, но все пак дали в комисията има някакъв резервен план при положение, че Европа генерира едва 9% от всички емисии в Европа? Благодаря. Според мен енергийният съюз е шанс. Подкрепям позицията на Greenpeace, според която трябва да се направи нещо в Европа. 12 държави членки всъщност не са свързани с електропреносната мрежа. Но според мен има и проблеми защо се отдава толкова голямо значение на атомната енергия, например? почти утопично е според мен да се гарантират високи стандарти в този отрасъл, както и да се гарантира безопасно обезвреждане на ядрените отпадъци. Мисля, че не е правилно да се поставят на едно ниво шистовият газ, нефта, въглищата и възобновяемите енергийни източници. Имам въпрос във връзка с сътрудничеството с трети държави в областта на енергетиката. В плана ви за действия се визира подобно сътрудничество. Може ли да ни дадете повече информация? Thank you. Thank you. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Каниете. Вашето изказване беше много ясно и добре да продължим обсъждането по него. Аз също така бих искала да благодаря и и на комисар Шевчович, който, който дойде вчера. Разбира се, ние трябва да говорим за много източници на енергия. Когато говорим за възобновяемите на енергийни източници, много е важно да отчитаме необходимостта от една по-гъвкава мрежа за пренос на електроенергия. И това вежи също и за регионално ниво. Вие говорихте и за устойчивата биомаса. Наскоро прочетох в документ на комисията информация за това как различни държави членки постигат целите си за възобновяемите източници. Това са Швеция, Естония, България. В Швеция сме доста близо до целта. И освен Швеция, Латвия също се справи така. Така че аз споменах пете държави и те са много зависими от биоенергетиката, от биоенергията. Някои хора критикуват използването на биомаса за производство на електроенергия. Бих искала да съм сигурна, че сме на добър път. Следващия оратор, господин Левантовски. Господин комисар, аз си спомням, че когато по време на предишната комисия приключи битката за бюджета, но как да постигнем баланс с програмата на Европейския съюз за борбата с изменение с климата? Трябва да мислим за сигурността. И спомням си, че бяха много живени обсъжданията между комисара по енергетиката господин Етингер и комисарът по политиката в областта на климата госпожа Хедегор. Но беше идеята да не се променя нищо в системата търговия с емисиите до 2020 година и да се пренесат плащанията към края на периода. В момента не трябва да имаме никакви иллюзии за това, че ние влушаваме нашата ситуация, не я подобряваме. И въпросът ми е следния. Предвид вашите цели, целите и програмата на комисията, как разглеждате целта на реиндустриализацията на Европа при създаване равнопоставеност на економическите субекти? Господин Бенстен, Бенстен е следващият оратор. Thank you, Chair. I have two brief... Благодаря, господин председател. Имам два кратки въпроса във връзка с енергийната ефективност. Как ви ще гарантирате прилагат на практика на принципа първо да се спестява енергия, т.е. енергийната ефективност да бъде основния принцип. Също така разбрах, че вие признавате енергийната ефективност като един отделен самостоятелен източник на енергията, но как комисията ще гарантира финансиране на проекти за енергийна ефективност, особено когато ставят дума за финансиране от страна на инвестиционните банки и Европейската инвестиционна банка. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател, благодаря ви, господин комисар, за това, че дойдохте тук да споделите вашите идеи. Въпросът ми е за енергийния съюз. Господин Шевчович формулира предложение, което се основа върху пет стълба, които включват и декарбонизация на економиката. Независимо от това, след последния Европейски съвет, където имаше и дебат по енергийната безопасност, впечатлението е, че по-скоро акцентът ще се поставя върху атомната енергетика, а не енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. А как ще гарантира това, че енергийният съюз няма да означава, че ще бъдат финансирани твърде избирателно определени видове производители, определени видове горива и дали няма да има наказателни процедури срещу държави, които не изпълняват всички изисквания на енергийния пакет. Следващия оратор. Mm, thank you very much. Muy breve. Съвсем накратко. Искам да ви задам въпрос, господин комисар, за самостоятелното производство или производството за самостоятелно потребление. Предполагам, че в най-скоро време ще има препоръки от комисията, поне аз така знам, дали наистина ще има такива препоръки и какво ще са от съдържание на тези препоръки. Дали малките потребители ще имат възможност за по-добър достъп до енергията. Благодаря ви. Има ли други желащи да се изкажат? Благодаря ви. Извинете, че трябваше толкова стрикно да ви ограничавам времето на вашите изказвания, но господин комисар има максимум 7 минути, тъй като той трябва да ни напусне. След максимум 7 минути, господин комисар, за съжаление нямате много време. Ще се постарая да отговоря на всички въпроси. Първото, което бих искал да кажа към господин Орбан е следното. Аз съм комисар, член на Европейската комисия, не съм министър в Испания. Затова аз не мога да бъда идентифициран с никаква национална енергийна политика. Аз работя на европейско ниво. Работя за 28-те държави членки. Второ, да, наистина, цените на енергията в Европейския съюз са високи, в някои случаи дори твърде високи. разбира се, когато сравняваме цените ни с, с нашите конкуренти, например САЩ, след по-голямото използване и внедряване на шистовия газ, цените паднаха значително и САЩ са в момента са много конкурентоспособни. Производството на изкопаеми горива в повечето европейски държави намалява. Имаме външна зависимост, зависимост от външен източник или доставчик на енергията. Затова целта на цялата ден посветена на енергийния съюз е да се насърчи създаването на конкурентни цени на енергията, да има альтернатива на природния газ в лицето на втечнения природен газ. Също така да имат да съществуват интелигентни мрежи, интелигентни броячи, отчитащи енергията на крайните потребители. И енергийната ефективност е най-добрата политика за всеки 1% увеличаване на енергийната ефективност в носа на природен газ намалява с 2,60%. Но вие говорите за нека да вървим към 40% енергийна ефективност тогава. Така че нещата са ясни. Трябва да стремим поне към 30%, като една начална стъпка. Така че ясно е, че това е изключително важна политика. Ясно е, че за да имаме ниско струваща енергия, трябва да анализираме тарифите и механизмите за образуване на цените, защото те включват цените, себестойността, различните данъци, такси и комисията анализира много задълбочено какво случва с цените. Ние искаме да премахнем регулираните цени, защото ако имаме регулирани цени, ако имаме различни регулирани цени в различни държави членки, не е възможно държави членки да продават енергия една на друга, защото има различни механизми за определен на тарифите. И ако премахнем регулираните цени, то тогава това ще ни помогне да се преборим с енергийната бедност. Енергийната бедност е сериозен проблем за Европейския съюз, не само за Испания, за целия Европейски съюз. И енергийната ефикасност, ефективност е най-добрата политика. Европейската комисия признава изключителното значение на решаването на проблема с енергийната ефективност. Плана за интелигентните сгради е отразен в плана Юнкер. Понякога трябва да променим и вътрешните правилници, защото много често в повечето случаи, когато трябва да има топлоизолация на сградите, когато трябва да има двойно остъкляване, необходимо е да има съгласие на всички собственици една сграда, в която има 40, 50 или повече апартамента. И е, за това е много важно как ще бъдат изготвени проектите за енергийна ефективност. Защото 80% от енергопотреблението се пада на сектора на сградите – затова имаме и отделна тема в нашата програма, а именно отоплението в хващането на сгради. Обаче енергийната бедност ще бъде преодоляна само чрез набор от мерки. И тези мерки ще предприемат на всички нива, включително и на общинско ниво. Заедно с комисар Тайсън ние ще работим по борба с енергийната бедност. И ще занимаваме също с отмяната на регулираните цени. Затова ще работя с други мои колеги, комисари, по тези важни въпроси. Разбира се, ще разчитаме на сътрудничество от страна на националните компетентни органи, неправителствени организации, гражданското общество. Защото дори няма дефиниция на това, що е уязвим потребител на европейските европейско ниво. Нямаме единна дефиниция за това, що е енергийна бедност на европейско ниво. Трябва да имаме основа, обща основа, за да се справим с тези проблеми. Последващи въпроси. Ясно е, че за да имаме вътрешен пазар, трябва да решим много проблеми и трябва да имаме ясни правомощия. В рамките на инициативата за вътрешен агент пазар трябва да формулираме необходимите законодателни предложения и трябва също така да засилим правомощията на съвета на европейските енергийни регулатори. Трябва, разбира се, да направим преглед на правилата и нормите. Трябва да се обърнем лице и към съществуващите трансгранични въпроси. Трябва правомощията на Агенция за сътрудничество на европейските енергийни регулатори да бъдат адекватни да отговарят на реалността, на реалните потребности. Трябва да помислим за една подходяща основа и когато ще имаме тази добра основа, ще имаме възможност да създадем един ефикасно действащ вътрешен за Европейския съюз енергиен пазар. Искам да кажа, че ще спазваме субсидиарността. Разбира се, няма да накърняваме правомощията на националните енергийни регулатори, но нека да не забравяме, че има въпроси, които могат да бъдат решени само от Европейския съвет на енергийните регулатори. Сега, Европейския съюз е поставил много амбициозни цели за срещата в Париж по изменението в климата. Ние си поставихме амбициозна цел от 60% и през 2015 година ние ще намалим с 60% емисиите. До 2050, извинете. Да. Разбира се, само показателите на хартия не са достатъчни. Само две държави са предложили по-високи цели от всички останали Швейцария и Европейския съюз. Това са, двете, това са двата участника в тези преговори. Ние искаме да предложим съвместни амбициозни цели и Комисията предлага също така равнопоставеност на всички партньори. Ние работим усърдно в тясно сътрудничество с САЩ и други държави, така че всички развити държави да предложат амбициозни цели. Нашата цел е да се поемат сериозни амбициозни ангажименти. Европейския съюз иска в Париж да се създаде, да се започне един динамичен процес за повишаване на нивото на амбициите. Това може да бъде един постепенен процес. Когато се стигне до конференцията на страните, и заседание номер 29 на тази конференция, може би, ние ще трябва да мислим като наша основна задача как да започне един такъв процес по поемане на по-амбициозни ангажименти. Друг свързан въпрос е сега като имаме ниски цени на петрол, защо да нямаме по-низки цени за въглеродните емисии. Ние искаме да създадем пазар на въглеродните емисии. И след дълги обсъждания в комисията, в съвета, в парламента, ние сме стигнали до извода, че има най-ефикасен пазар на въглеродните емисии. Не, той не е съвършен. Но вие знаете какво беше предложението на комисията, знаем каква е била позицията на съвета и на парламента ще очакваме постигането на общо съгласие. Но комисията каза, че ако има широка подкрепа за нашето предложение, добре, ако не, тогава ще отеглим нашето предложение. Нека да видим какво ще случи. Комисията конструктивно ще участва в преговорите и ще се стремим към един добър компромис. Но ние имаме нужда от много ясен ценови сигнал за въглеродните емисии. Също времено комисията иска да разработва прилагане на технологията за улавяне и съхраняване на въглерода. Също така бяха зададените въпроси за шистовия газ, с ядрената енергетика. Държавите членки имат право да определят свой енергиен баланс и комисията има задължен да следи, че ако дадена държава реши да използва и да развива атомната енергетика, това се прави в съответствие с всички стандарти за безопасността. Същото въжи и за шистовия газ. Беше се говореше за елиминирането и на субсидията за изкопаемите горива. Ние знаем много ясно какво се случва – но, разбира се, зачитаме и правото на всяка държава членка да определя собствения си енергиен баланс. Разбира се, възобновяемите енергийни източници са изключително добър източник на енергия, но също така тук трябва да се отчете, че е необходимо да се засилят между системните връзки, за да има повече използване на енергия от възобновяемите енергийни източници, повече от тази енергия се подава в мрежата. Вие говорихте също така за самодостатъчните потребители. Да, това ще бъде една от основните ни теми. Също така има различни видове такива самодостатъчни потребители, производители. Има също така някои такива производители, потребители, които са му достатъчни, някои от тях са свързани и с мрежата. Така че това ще бъде една дискусия, която ще продължи. Предлагам, господин председател, да поддържаме с вас много тесни контакти, с вас, с парламента, и ще поддържаме такива контакти. Аз се ангажирам с това преди всяка една нова сериозна инициатива на комисията. И аз тук ще присъствам толкова, колкото ми позволите, господин председател. Благодаря ви. Това, разбира се, зависи от всички членове на нашата комисия. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за вашето изказване, за това, че се срещнахте с нас. Да, наистина, виждаме, че предстои за нас много усърдна работа в сферата на енергетиката и новите законодателни актове в тази сфера. Dear colleagues, ladies and Уважаеми колеги, да минем нататък по дневния ред. Също много важен въпрос за ефективно използване на ресурсите и преход към кръгова економика. Боже, го, Господи, колеги, госпожи и господа, моля ви за тишина Уважаеми колеги, както обикновено, ние много държим да останете в залата до края на заседанието. Обаче, ако все пак е, желаете да напуснете залата, правете го тихо и по-бързо. Извинявам се, че се налага да ви напомням. Да, моля ви, госпожи, да не посочвам. Заемете местата си. Така, е, значи, ресурсната ефективност е, по пътя към кръговата економика, е, господин Явор Бенедикт е, е нашият е, докладчик по становище. Нормативното предложение, е, свързано с кръговата економика, е, внесено от комисията, е оттеглено от същата с ангажимент от нейна страна да внесе повторно подобрено предложение. Комисията е, за околната среда на Европейския парламент е, продължава да работи е, като ще излезе с доклад по своя инициатива. И това е контекста, в който се вписва нашето становище е, с е, автор Бенедикт Явор. Нека да чуем докладчика за не повече от 5 минути. Благодаря, господин председател. Вие отлично е, очертахте обстановката, която е особена. докато сме докато подготвим фактически доклада си, е, пакетът за опадъците, както е, е иначе известен, бе оттеглен от комисията. Е, при тези обстоятелства имаме две, два въпроса, свързани с доклада по инициатива. Първо, парламента трябва да заяви очакванията си във връзка с новото предложение, което комисията ще внесе е, по ангажимента поет от комисаря Тимерманс и комисаря Вела. Се надяваме до края на тази година. Така че ние в своя доклад е, ще призовем комисията да внесе подобрено предложение на вниманието на парламента, което да обръща внимание не само на въпроса за отпадъците във връзка с кръговата економика, а и на въпроса за производството. И, и в това число регламентирането на тази производствена фаза за извършването на преход към кръгова економика. След първата среща на докладчиците в Сянка, ние се споразумяхме да включим повечето от предложенията, постъпили от политическите групи. И в крайна краща, мисля, текстът отразява становищата на политическите групи представени от техните докладчици в сянка, което ми дава повод да благодаря на всички колеги, докладчици в сянка, лесно се работише с колегите. А, що се отнася до самото проекто становище, ние говорим за енергийна и ресурсна ефективност като основа за промишленото или индустриалното обновление на континента, т.е. не само като предпоставка за енергийната му независимост, а и общо е, за економическото оживление и създаването на нови работни места в Съюза, което се вписва в концепцията за зеленото економическо оживление. Посочваме, че се чака предложение на, на комисията. Необходима е една изчерпателна политическа рамка, конкретни цели с съответните средства. Тоест, комисията трябва да внесе цялостно политическо решение а не нещо, нещо половинчато. Освен това призоваваме комисията да предложи е, уредба, която ам, да популяризира устойчивото управление на суровините и материалите в Европейския съюз. По-нататък въпросът за хранителните отпадъци – той беше засегнат е, в първоначалния текст, предложен от комисията. Бихме искали да се запази. Освен това подчертаваме значението на повторната употреба, на е, е, ремонтирането на, на ползвани битови стоки и в тази връзка Засягаме въпроса за интересите на потребителите. Подчертаваме е, е, значението на реформата на екологичния данък като стимул за извършване на преход към кръгова економика и най-сетне въпроса за финансирането, който е развит от комисията в нейното първоначално известие за кръговата економика, в последствие и в предложения от нея нормативен пакет. Благодаря. Благодаря ви, докладчиците в сянка за не повече от 3 минути всеки. Господин Гамбус от НП. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък, няма да са ми необходими трите минути. Е, благодаря на колегата докладчик за извършената работа. Съгласен съм, че общо взето можем да се похвалим с едно добро колективно постижение – ние смятаме, че оттеглянето на нормативния пакет, предложен от комисията, е достойно за дълбоко съжаление. Но, по-позитивно казано, пък това ни дава възможност да се подготвим за новото предложение, което ще внесе комисията до края на тази година и ние ще настояваме то да бъде по-изчерпателно, по-амбициозно. Ще се възползваме също така от възможността политически да бъде засилен този нормативен пакет. Наистина, разкрива ни се възможност да поставим европейската економика на нови начала. С потенциал за, за повече заетост, за повече малки и средни предприятия. Е, нали, въпросът за кръговата економика е, е нещо далеч по-широко от е, въпроса за отпадъците, както посочи и колегата. Трябва да се обхване и производствената част. Разбира се, има, има, има детайли, които те първа ще уточним чрез измененията и допълненията. Представителката на социалисти и демократи е, госпожа Дарлинг. Е, да, благодаря, извинявам се. Перванш Перес е докладчицата сянка от наша страна, но тя е възпрепятствана. Говори от нейно име. Е, приветстваме проекто становището. Благодарим на докладчика за съдействието така да сваля картите си на масата, е, е, трябва да ви кажа, че бях сътрудник на комисаря Поточник е, в рамките на платформата за ресурсната ефективност, преди да стана член на Европейския парламент, така че съм добре запозната с цялата тази материя. Кръглата економика, според нас, е една от основните стратегии, за економическо оживление в Европа. Тя е има, има положително въздействие, би могла да има и върху растежа, и върху заетостта, и върху околната среда. Там говорим за близо 3 милиона нови работни места и прочее, и прочее. Достойно за съжаление това, че предложението бе отеглено, но пък това вероятно бе най-благоприятната му съдба. Тъй като от а, на предложението провокира неговите привърженици да, да вдигнат глас, да, да се борят за него. И ние също сме за нова амбиция, за това да, да се регламентират не само отпадъците, а и производството, да се засегне въпроса за екодизайна, въпроса за моралното, заложеното морално остаряване на, стоките, да се акцентира в значителна, значително по-голяма степен индустриалната симбиоза или, или синергия, т.е. между различните промишлено-производствени отрасли, за да се обвържат ресурсно едните с другите. И, и отново, так, стигаме до въпроса за работните места някои от е, отрастите свързани с отпадъците, е на лице сериозен въпрос за качеството на заетостта, за условията на труд, е, за безопасните и здравословни условия на труд. Това също трябва да се отрази. Надяваме се нашите изменения да бъдат отчетени, ние ще ги внесем, разбира се, и а, е, в дух на сътрудничество помежду си е, да, да стигнем до компромисни варианти. Благодаря. Сега преди сте била шерпа, както се казва госпожа, като сътрудник на комисаря Поточник, сега вече сте сама планинар. Браво! Uh, Колегата Федерли от либералите благодаря. Е, добре поработихме с нощи с, с колегите, с докладчика и докладчиците в Сянка. Е, мислим ние, е, либералите, че по-настоящем проектостановището акцентира твърде силно върху въпроса за оттеглянето на нормативния пакет. А както каза току-що колегата, вероятно това е най-доброто, което може да се случи с този пакет. Сега не се отдава възможност да е, се захванем наново и да свършим е, работата по-добре. Да обхванем е, по-изчерпателно въпроса за ресурсната ефективност, за вторичната преработка и употреба После, на европейско равнище, знаете, винаги възниква е, въпроса за правомощните и прерогативите на държавите членки на Европейския парламент. И вероятно би трябвало да говорим за насърчаване, за, за признаване в, в, в становището. Е, например, идеята за е, разширената продуктова отговорност вече се развива широко, бих казал, в, в Швеция по отношение на опаковките на, на, на амбалажа. И би трябвало да се отдаде дължимото на, на националната политика. Преди 15 години само всеки търговски обект в страната трябваше да понася значителни разходи, за да се справи с е, растящите количества е, амбалаж, е, хартиен, стъклен и така нататък. Сега нещата са променени, всичко се събира разделно, преработва се и се, и се пуска отново в употреба. Е, и, и вече на отпадъците не се гледа като на нещо, което трябва да бъде загробено, нали, закопано някъде в земята и, и забравено. Така че е, би трябвало да се акцентира в по-голяма степен новаторския момент, е, и въпроса за индустриалната политика. Ми ние конкретно ще внесем своите изменения и допълнения. И, и, и както казах, добре е, че ни се отдава тази възможност да започнем нещата от начало и, и да посрещнем подобаващо намеренията на комисията. Господин Мирослав Лансдорф е, от името на Обединената левица, заместник-председател, заместник-ръководител на групата, господин Рансдорф. Благодаря, господин председател. Много важен въпрос, не само за Европа, за всички водещи економики по света. Например, като говорим за енергийно потребление, тук е, говорихме току-що и, и неведнъж. Високото енергопотребление, високото потребление на суровини и материали течение на времето да се превърне в препятствие за по-нататъчното економическо развитие. Китай, например, изуми, изумяваше през последното десетилетие света с високите си темпове на растеж, но напоследък проблемът именно за отпадъците и за високото потребление на суровини и енергоносители е, възниква като пречка за по-нататъчен растеж. Е, един американски економист, е, например, с е, многостранно име, Елизабет Икономи, е, публикувал книга своя за Китай, в която интересно се казва, че в сравнение дори с Индия, Китай е имат три пъти по-високо енергопотребление, шест пъти по-високо от Европа. И сега е, замърсяването на околната среда в Китай, на, на, на, на водите, въздуха и, и почвите, вече възпрепятства по-нататъчното економическо развитие. The majority of the Chinese Um, и общественото мнение споделя това. Е, да преобладават е, е, китайците, които смятат, че околната среда е елемент от първостепенна важност и би трябвало да й се даде предпочитание дори за сметка на по-нататъчния економически растеж employment because uh, this uh, uh, sector of um, protection and development of environment. Um, и вече, разбира се, оттам нататък може да говорим за економически ефект, за нов економически ефект, за нова заетост, благодарение на акцента върху опазването на околната среда. Е, през 60-те години френски економист и социолог Форестие е, публикува книга е, под заглавие 30-те е, славни години на капитализма, в която прогнозира развитието на сектора на услугите. И се оказва прах, но и услугите вече са достигнали зрялост, така се каже, връх на своето развитие – и фактически единствено кръговата економика може да осигури по-нататъчен економически растеж. Благодаря. И следващият оратор. А, господин председател, благодарим на, на нашия докладчик за това, че е готов да възприеме нашите предложения. Ние също ще внесем изменения и допълнения. Особено, що се нася до отпадъците, до, до различните методи на тяхното обезвреждане. Ние сме за е, вторичната употреба, Questa è secondo noi la via migliore per incentivare la responsabilità dei produttori nel... И от съществено значение е, е да се обърнем внимание на, на данъчното облагане и на различните технологични решения за преработка и употреба на отпадъците. Ние ще внесем изменения, особено във връзка с продуктовата гаранция на, на различните промишлени изделия, така че те да не станат морално устарели преди да завърши срокът им на ползване. Also highlighting the competitiveness aspects without uh, uh, forgetting. Комисията говори да, благодарим, господин председател. Ние е, вземаме за сведения всички прозвучали днес изказвания. След това, е, с основание тук се прави връзката с инвестиционния план, който би следвало да, да подкрепи усилията на държавите членки в прехода им към една по-ефективна кръгова економика. Както се казва също така, е, комисията работи по нов е, нормативен пакет, който ще се състои от е, план за действие и е преработена директива за отпадъците. Всичко това ще бъде готово до края на тази година. Така че е много полезно сега и до лятото да е, получим ясни сигнали от парламента, за да е, се съобразим с тях при работата си по новото нормативно предложение. Ние наистина ще обхванем всички фази на продуктовия цикъл – Идеята е да, да включим в по-голяма степен управлението на отпадъците в постигането на тази цел при съсредоточаване също върху дизайна, върху изграждането на пазари за вторични суровини. И планът за действие ще бъде много конкретен с насоченост към най-тесните места, най-големите препятствия за постигане на кръговост на економиката в е, различните ем, отраслови вериги на стойността. Значи, в комисията се работи усилено. А, комисията а, вземат широко при сърце а, е, този въпрос. И най-сетне е, комисията ще проведе обществено допитване между месеците май и, юли по плана за действие. Благодаря. И госпожа Фогел. О, госпожа Фопъл. Из, извинете, представителка на генерална дирекция. Не, околна среда. А, да, госпожо, вие сте така или иначе. Благодаря ви за полезната информация от е, е, Генерална дирекция на Комисията околна среда. Така, отлично. Сега нашия докладчик, ако има какво да, да каже като последни думи. Благодаря ви, господин председател. И благодаря за приноса на, на колегите докладчици Сянка. Разбира се, съвършенството е непостижимо в край на краищата, но винаги можем да се стремим към него. Аз имам а, големи надежди, очаквания от а, колегите в Сянка е, по повод на техните изменения и допълнения. Бях е, информиран, прочим, че вместо първоначалния крайен срок за изменение и допълнение 26 март, можем сега да работим до 8 април. Значи имаме с 50% повече време за измененията и допълненията, а и за да се договорим с Комисията за околната среда, която е водеща. Така ще можем да, да съгласуваме и формулировки между двете комисии. И мисля, имам основание да смятам, че текстът ще бъде удовлетворяващ и приемлив за всички. Аз съм убеден, че кръговата економика е единственото стратегическо решение. Е, както е, от економически, така и от екологичен характер. За създаването на работни места, за повишаване на конкурентоспособността на европейската економика, за постигане на известна ресурсна независимост на континента и е, постигане на положителен ефект за околната среда. С надеждата, че комисията ще удовлетвори очакванията ни новия си нормативен пакет. Благодаря. Благодаря ви, колега. Много добре се справихте. Аз трябваше всъщност да обявя крайния срок за изменение и допълнение, но вие ми свършихте работа. Отлично, въобще не ви се сърдя. В край кращата, докладчикът е, е господар на процеса и толкова по-добре, че той ни осведоми и за техническите подробности. Благодаря ви. И все пак и аз да кажа, 8 април е крайния срок за внасяне на изменения и допълнения. Благодаря и колеги. Сега минаваме на 17-та точка от е, дневния ред. Прилагане на директива 2001-29 ЕО на Европейския парламент и на съвет от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество. Изключително важен въпрос, за нашата комисия, тъй като ние имаме отношение към, към авторското право или по-скоро към правата върху интелектуалната собственост, колкото те имат отношение към изследователската, новаторската и развойната дейност. И разбира се, ние водим е, ресора информационно общество. Нашият автор по, по становище е господин Хосе Бланко Лопес и той получава думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да ви благодаря за това, че ме излъчихте за докладчик по това становище на изключително важна тема. Когато говорим за творческия отрасъл, говорим всъщност за своята идентичност, тъй като културата е изключително важен елемент от многообразието в Европа. Става дума също така и за отрасъл, в който се разкриват милиони работни места. Над 7 милиона всъщност, над 4,5% от БВП на Европейския съюз се падат на този отрасъл. и то в момент, когато се намираме в тежка економическа криза. На нас се пада задачата да приемем нормативна уредба, която да предостави закрила на творците, да насърчава тяхната дейност. Това ще подсили позицията ни в световен мащаб, ще се отрази благоприятно върху економиката и производителността. С моето становище целя да отстоявам позициите на творците, на творческия отрасъл, да предоставя закрила и на културата. Културата, творческата дейност до голяма степен са свързани и с цифровата економика. Авторските права пък са в основата на културата на цифровата економика. Ако не се гарантира справедливо възнаграждение за творците, няма да се насърчава тяхната дейност. Ако не насърчаваме тяхната дейност, няма да има и достъп до култура. От приемането на съответната директива преди 14 години насам, стана ясно, че тя трябва да бъде преразгледана. Това стана ясно в резултат от проведените проучвания и допитвания за заинтересованите страни. Те показаха, че цифровият пазар в Европа все още не е постигнал справедливо възнаграждение за творците. Няма и справедливо разпределение на приходите в областта на културата. Допълнителни проблеми се създават и от разпокъсаността на вътрешния пазар. Оценката на напредъка по директива 2014 трябва да включи и многотериториалното лицензиране. Ще трябва също така да се гарантира и балансирано уреждане на споровете. Постигнали сме вече напредък в тези области, но няма да постигнем нищо, ако не отстояваме онова, което е в основата на процеса и същевременно и най-слабата брънка в цялата верига. Имам предвид авторите, творците. Ще трябва да предприеме мерки за укрепването на тяхната позиция по време на преговорите. Ще трябва да подсилим позицията му спрямо другите брънки в веригата. Ако не направим това, то просто няма да имаме достъп към културното многообразие в Европа. Сега имаме възможност да повишим достъпността на културата за гражданите, да разкрием новаторски възможности за стопанска дейност. От това проистичат обаче и някои рискове, свързани, например, с справедливото възнаграждение за носителите на права, възнаграждение за създадените от тях творби. Трябва да подходим по справедлив, интелигентен начин, т.е при преработването на директивата трябва да гарантираме надлежната закрила на авторските права. Трябва да създадем условия за правна сигурност, както и за достъп до култура. Трябва да постигнем равновесие между закрилата на авторските права и справедливото възнаграждение за творците от една страна и създаването от друга страна на благоприятни условия за безопасен и неограничен достъп до съдържание. Благодаря. Thank you much, uh, And... Благодаря на колегата докладчик. Думата имат докладчиците в Сянка. Госпожа Валеан, заместник председател на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика за изготвеното становище. Според мен то е една отлична отправна точка за по-нататъчни разисквания. Съгласна съм всичко посочено от докладчика, както и с очертаните от, негови, от него цели. Въпреки това ще внеса някои изменения. Знам, че докладчикът е трябвало да се съобрази с ограниченията за дължината на текста. Поради това не са повдигнати някои въпроси във връзка с доклада на Комисията по правни въпроси. Това са някои добре известни въпроси, които сигурна съм ще бъдат отчетени в предложението на комисията. Един такъв въпрос е цифровата реалност. Това бе и повод за комисията да предложи съвременяване на законодателството за авторските права. Мисля, че отчетността по отношение на съдържанието в интернет е важна за цифровия пазар. А що се отнася до извличането на данни и текстове, то трябва да помислим за това как да се улесни достъпа до този инструмент за целите на научните изследвания, като същевременно авторите да запазят контрол върху произведенията си. В момента всеки, който има достъп до интернет, може и сам да създава съдържание, но трябва да сме много внимателни. Трябва да направим така, че първоначалните създатели, творци, да бъдат обект на надлежна закрила. Трябва да продължим диалога и преговорите за с Съединените Американски щати в рамките на преговорите за споразумение за свободна търговия. Така ще избегнем ограничения върху достъпа от съображения, свързани с авторското право. Ще трябва нашата комисия да отправи ясно послание към комисията по правни въпроси, а именно, че сме за усъвременяването на нормативната база, така че да се отчете цифровата реалност. времено трябва да се гарантира защитата на авторските права, които са в основата на новаторството и творчеството в Европейския съюз. Председателят, благодаря ви, госпожо. Напълно основателно ни припомнихте, че Комисията по правни въпроси е водеща. Тя изиска разрешение да изготви доклад за изпълнението от 2001 година на сам, Изиска осъвременяването на действащата директива. Благодаря ви. Следващият оратор е докладчикът в сянка на Алде. Господин Гиралта Видал. Преди него се изказа госпожа Валеян от името на НП. Господин Гиралда Видал има думата от името на либералите. Първо благодаря на докладчика за отлично свършената работа за балансираното становище. Културата, творческият отрасъл не само значително допринасят за заедостта в Европа. Те допринасят и за културното многообразие, както и за приобщаването към обществото. Тези два сектора продължават да генерират заедост, въпреки кризата. За съжаление, пазарът е разпокъсан. Няма хармонизация, има и ограничения, свързани с така нареченото геоблокиране, с което се ограничава и достъпът на гражданите до култура. Поставят се и ограничения върху новаторските услуги и цифровите технологии. Авторските права са в основата на културната политика. Те подпомагат творците, насърчават и достъпа до култура. Действащата нормативна уредба обаче трябва да бъде приспособена, така че да отговаря на цифровата реалност, да гарантира справедливо възнаграждение за творците и да отговори на очакванията и на потребителите. Във връзка с това очаквам комисията да поеме ангажимент за осъвременяването на нормативната уредба за авторските права, така че тя да е пригодена към цифровата реалност. Ще трябва да се преодолее разпокъсаността на пазара като се намерят балансирани и гъвкави решения в противодействие на геоблокирането. В момента има и правна несигурност. Според мен би трябвало някои изключения да бъдат задължителни. Това, разбира се, не бива да ограничава достъпа до творбите, тяхното използване. Извличането на текст и данни е обещаваща техника, най-вече за целите на научно-изследователската дейност. Този метод трябва да бъде отчетен при преразглеждането на директивата. Ще трябва да превъзмогнем и разпокъсаната система на такси за лично ползване. Тя не е в полза нито на носителите на права, нито на потребителите. Освен това, комисията трябва да гарантира повече оперативна съвместимост, за да се избегне господстващо положение на пазара и да се отстояват позициите на потребителите. Така ще се гарантира и лоялна конкуренция. Благодаря ви. Идеално се вместихте в отреденото ви за изказване време. Съжалявам, че преди час не ви дадох възможност да се изкажете. Комисарят бързаше и трябваше да се вместим във времето си. Госпожа Ернст от името на Обединената левица. Благодаря, благодаря на докладчика за изготвеното становище. Принципно и ние сме на мнение, че е необходимо в спешен порядък да се преразгледа и актуализира нормативната уредба за авторските права. Но нека се спра върху един аспект, който не бе упоменат до момента, а именно необходимостта да се установи култура на споделянето. Културата на споделянето предполага и прилагането на принципа за свободен достъп до информация. Този аспект трябва да бъде отчетен в по-голяма степен. Ще се върна на доклада на госпожа Реда по който е изготвено и нашето становище. Принципно изцяло заставаме зад доклада, зад предложението да се създаде общо европейски титул за защита на авторските права, който да замени националните такива. Сега ще се спра върху становището. То съдържа много положителни, аспекти, много добри предложения, но на места не е ясно. Например, точка 3 и ние искаме да бъде променена директива 2001 наклонена черта 29 в полза на носителите на права и ползвателите. Този аспект не е отчетен достатъчна степен в текста. Мисля също така, че точка 5 не може да бъде запазена в настоящия си вариант. Става дума за искането спрямо комисията да предвиди задължителни изключения и ограничения, така че да се гарантира равнопоставеност при достъпа в рамките на вътрешния пазар и да се повиши правната сигурност. Много добра е според нас точка 7. В нея се визират хората с увреждания. Одобряваме предложеното в тази точка, но има още какво да се направи. Ще внесем съответните изменения. Благодаря. Колега, има ли други желаящи да вземат думата? Няма. Ще дам думата на представителя на комисията, господин Марко Джиорело. Thank you, thank you, chair. Thank, thank you to the members. Благодаря, господин председател. Благодаря и на депутациите за изказванията и за извършената до сега работа. Комисията може да бъде много кратка на този етап. Ние с голям интерес следим обсъжданията в парламента измененията, които са внесени в комисията ИТРА и разбира се, следим също така обсъжданията и в другите комисии на Европейския парламент. За момента комисията може само да потвърди, че се стремим към внасяне на законодателно предложение по авторските права в края на тази година. Все още няма окончателно решение кои сфери ще бъдат обхванати от предложението, какво ще бъде неговото по-конкретно съдържание. Както вече казах, много е важно да отчитаме, че нашият приоритет е да преодолеем основните проблеми, основните пречки за единен цифров пазар. Разбира се, това не изключва размисъл и по други теми. Както вече казах, за момента комисията все още обмисля различни варианти и по-късно тази година ще внесем законодателно предложение. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега можем да се върнем към нашия докладчик и да го помолим да направи заключителни бележки. Благодаря ви. И имах възможност и по-рано да подкрепя мнението на други колеги, които бяха докладчици Сянка и които също така изразиха своите опасения за пречките пред създаването на единен цифров пазар в Европа, който да улеснява достъпа към култура и който да е справедлив към творците. Много е важно да се постигне баланс и много често постигнат на баланс е сложно, тъй като става дума за баланс в различни сфери. И имаме твърде смесени резултати. От една страна ние искаме да развиваме културната индустрия, културния отрасъл в цифрови условия, искаме да насърчаваме иновацията. Обаче съществува и нещо отрицателно, постоянно изкушение авторските права да се разрежат като източник на конфликта между авторите и потребителите, нещо от което никой не печели. Според мен, трябва да отричаме този последен подход, защото има нещо, което не подлежи на съмнение – трябва да защитаваме авторите, защото иначе няма да имаме съдържание и за това трябва да защитаваме справедливото възнаграждение. И на тази основа вече ще водим дебата за преносимост, за достъпа през граници, съдържанията и нататък. Имаме и ще имаме и бъдеще възможности да постигнем съгласие, ще внеса изменения за това да бъде регламентиран въпроса за правата за отдаване под найем и взаем на авторски права. Очевидно е, че в момента виждаме една промяна на модела, но също така виждаме, че и самия отрасъл понякога твърде бавно отговаря на изискванията и потребности на потребителите, какъвто е, например, сектора на звукозаписващия, секторът на звукозаписните дружества. Необходимо е да се предложат промени в един сектор, който продължава да осигурява заето си да предлага все повече работни места в условия на криза. Според мен не трябва да допускаме това малките и средни предприятия бъдат изтласкани от пазара, не трябва да намаляваме правомощията на онези, които могат да подпомогнат създават на условия за създаване на условия. Има много предложения, които са много подходящи и ще имаме възможност задълбочено през следващите месеци да обсъждаме реформата, обявена от Европейската комисия. Така или иначе, аз ще проуча много внимателно всички изменения, всички предложения и съм убеден, че ще можем да постигнем компромиси, които ни позволят да постигнем необходимия и справедлив баланс. Много ви благодаря, уважаеми колега, за това силно послание. Наистина чухме едно много силно, убедително послание. Разбира се, от колегите от Комисията по правни въпроси зависи дали те ще съгласят с вас, но ние чухме от вас много силно послание, така че благодаря на всички за това обсъждане. Това беше точка 17 дневния ред, точка 18, точка разни, дали има предложение за изказване? Не, няма. Следващото... А, да. А, на 25 март, утре в 12 часа изтича срока за внасяне на изменения. По точка 17, колеги. Утре в 12 часа на обяд изтича крайния срок за внасяне на изменения. Следващото заседание ще бъде на 14 април от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30. Много ви благодаря за сътрудничество. И ще се видим след около един месец. И разбира се, и преди нашето следващо заседание също ще се виждаме. Благодаря ви още веднъж.